е, нарушаване на правата на човека, демокрация и, държа, и е, принципите на правовата държава. Госпожа Дюран е, за две минути има думата.